Buonasera a tutti. Eh, Добър ден на всички. Започваме с дневния ред на деня, тъй като разгледахме дневния ред на седмицата. Следващата точка е свързана с е, устни въпроси към комисията и е свързана с кризата в риболовния сектор поради повишаването цените на петрола. Давам думата на господин Кадек за две минути. Заповядайте. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers... Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, първо, нека заявим, че парламентът има едно седалище и то е Страсбург. От февруари месец тази година Цените на петрола на световния пазар непрекъснато растат, превишават 100 долара на барел и риболовът е навсякъде в Европейския съюз е, е, рязко засегнат. А ако някой проявява интерес към темата, нека каже. Ако никого не интересува тази тема, нека също кажат. Господин председател, извинявайте, ще изчакам всички да напуснат залата и тогава ще продължа. Е, много ви моля, колеги, който иска да излиза, да излиза и го моля да го направи без да се бави, разисквайки с колегите по стълбите това, което го интересува. Е, трябва да дадем възможност на господин Кадек да говори без е, да бъде нарушавано неговото внимание. Può recuperare tutto il Започваме сега, засичаме времето ви. Така, благодаря. Благодаря, господин председател. Господин председател, госпожо е, комисар, уважаеми колеги, ще трябва да повторя. Парламентът няма нито, никакво друго седалище, освен Страсбург. А сега, от феврари 2011 година, е, вече чухте, цените на петрола нарастват, превишиха 100 долара на барел е, и риболовът в целия Европейски съюз е тежко засегнат от тази ценова тенденция. Е, нарастват разходите, особено е, е, нестопанският, така наречен артизанален дребен риболов е засегнат много тежко. И аз получавам сигнали от представителите на отрасъла, изразяващи сериозната си загриженост. Аз настоявам да, да приемем единни действия за да е, преодолеем това положение, е, аз настоявам е, във всеки случай според нуждите, без да се нарушават правилата за защита на конкуренцията, да се защитят риболовците. Праговите равнища в тази връзка би трябвало да бъдат повишени от 30 000 на 60 хиляди. Тези прагови равнища са определени точно за да не се опоручава конкуренцията, но в този случай аз бих искал да се даде известна възможност за проява на гъвкавост от страна на държавите членки при нужда, поради което и настоявам за повишаването на тези прагови равнища. Риболовът не е абстрактно понятие, в него са заети хиляди и хиляди европейски граждани. Е, е, състоянието на отрасъла е, е все по-несигурно. Тук става въпрос за препитанието на всички тези хора, за продоволствената сигурност, за опазването на околната среда, за запазването на заетостта в отрасъла. Благодаря. Благодаря ви, господин Кадек. Сега давам думата на господин Белдер. Той също ще говори две минути. Благодаря, господин председател. Ситуацията в рибарството е доста обезпокоителна. Цените на горебата са високи, цените на рибата са исторически ниски. Скъпи колеги, моля да вземете предвид тук рибарството не само за Нидерландия е важно това, за Франция, за Белгия, за Обединеното кралство също са важни тези аспекти. Преди няколко години имаше твърде малко калкан, става дума за улова на калкан. Е, има и други риби, които се ловят, те също са вкусни, обаче е, нека да не обсъждаме сега този въпрос. Сега имаме достатъчно калкан в нашите води и не е необходимо да внасяме ефтини риби от рода калканови от друго място. Така че е, много често често се получава така, че филето от калкан не се продава на ниска цена, а това не е допустимо. Това филе не трябва да губи цената си. Без рибарите в търговията няма да има достатъчно предлагане на калкан и за това трябва да се намесим. Моля всички да подкрепите тази мярка. Е, много се извинявам. Виждате... Виждах, че колегата вдига ръка. Мислех си, че иска да се включи спонтанните изказване. Накрая се оказа, че искал да зададе въпрос на господин Кадек. Ако искате да го направите сега, е, разбира се, първо трябва да попитам господин Кадек дали ще приеме вашия, отговор, е, вашия въпрос. Давам и знак да, значи колега, задайте въпроса си. Президент, Господин председател, имам един въпрос към колегата Кадек във връзка с казаното от него в началото предвид седалището на Европейския парламент, което е единствено в Страсбург. Уважаеми колега, сигурно ми прави впечатление, че понякога парламента заседава и в Брюксел и че в Брюксел заседават и комисии. Сигурно ми прави впечатление, че част от администрацията на парламента е в Люксембург. И искам да насоча вниманието ви към това, че съвсем, не съвсем сте прав в случая. Господин Кадек, имате думата. J'ai simplement voulu аз просто бих искал да напомня, че договорите са недвусмислени е, по този въпрос. Седалището на Европейския е, парламент е мястото, на което се намираме днес. Страсбург и само Страсбург. Естествено, работим и в Брюксел, както и вие, уважаеми колеги. Е, две седмици на месец работя в Брюксел и работя не зле. Но седалището е Страсбург и такова трябва да остане. Добре, продължаваме с, с авторите на въпросите. Госпожа Реймерс с две минути. Господин председател, госпожа комисар, уважаеми колеги. Постоянното нарастване на цените на горевата за много фирми в Европейския съюз представлява допълнителен товар, допълнително бреме. Особено европейските рибари страдат от това покачване на цените, защото те не могат да покрият допълнителните разходи чрез повече улов или чрез по-добре цени. Настоящата политическа ситуация в Северна Африка и в Близкия изток още повече изостри ситуацията. Ние трябва да подложим на проверка как нарастването на цените на горивата се отразява на економиката на заетостта в Европейския съюз кои сектори са особено застрашени и как можем да осигурим подкрепа, в каква форма да бъде тя, без да се стига до е, изкривяване на конкуренцията. За това ние прикамваме комисията да извърши необходимата проверка за това. В европейското рибно стопанство ние трябва да осигурим необходимата подкрепа, за да можем да се освободим от нашата зависимост от е, третите страни и тази зависимост да не става по-голяма. Ние сме е, е, изправени пред реформа на общата политика в областта на рибарството и това ни задължава по отношение на тази тема да действаме предпазливо, а не прибързано. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Урике Родост за две минути и половина. Благодаря, господин председател, уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги. Европейското рибарство, европейското рибно стопанство се намира в дълбока криза. Моите колеги посочиха вече това. Рибари от всички европейски морета се оплакват от е, драстичен спад на доходите, който застражава тяхното съществуване. Уважаеми колеги, защо всъщност спадат доходите на нашите рибари? За мен има три причини за това. Спад на рибните запаси, общият спад на цените точно там, където рибните запаси са здрави и е, предлагането е голямо. И трето, а за това става дума днес, по-високи производствени разходи поради нарастване на цените на суровия петрол. Уважаеми колеги, политиката е изправена пред предизвикателство по тази тема. Трябва да направим това, което можем, за да помогнем. Подчертавам, което ние можем. Револю резолюцията, внесена от консерваторите, обещава повече, отколкото можем да направим. Те изискват увеличаване на помощите де минимис с 100% от 30 000 на 60 000 евро, с които да се плащат субсидиите за горевата. Обаче субсидии за горивата много държави членки въобще не могат да си позволят. Повечето европейски ривари по този начин няма да получат никаква помощ. Освен това, остават и другите два проблема. Първо, е, прекалено голям улов, е, който нараства все повече и проблемът с пазарните цени остава нерешен. Що се отнася до финансовото подпомагане на рибарството, аз виждам още по-голям проблем тук. Държавите членки не ползват средства от Европейския фонд за рибарството, въпреки че Европейския съюз предлага 50%. Тук трябва да променим нещо в интерес на нашите рибари. Уважаеми колеги, позволете до четвъртък да разработим диференцирана стратегия и да работим заедно за устойчиво рибарство. Благодаря. Благодаря, госпожо Родост. Давам думата на Изабела Ловин. За две минути и половина. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата господин Кадек за това, че ни даде възможност да обсъдим един изключително важен въпрос. Когато говорим за увеличаването цените на петрола, трябва да обърнем внимание на два сектора, които въобще не плащат каквито и да били налози, свързани с а, горивото. От една страна авиацията, от другата страна риболовното стопанство. Така че разглеждани в контекста на другите отрасли в нашето стопанство, риболовното стопанство е най-малко засегнато от увеличаването цените на петрола, тъй като така или иначе вече са освободени от различни налози. По този начин ние им предоставяме една скрита субсидия и това дава възможност на нашите риболовни кораби да продължават да ловят риба, дори в райони, където запасите са почти на свършване. Най-голямото потребление на петрол е при тях, особено що се отнася до различните видове тралове, които потребяват огромно количество петрол. Тавана на минималните помощи се увеличи 10 пъти през 2008 година и това само по себе си също е една огромна субсидия, предоставена на този отрасъл. В същото време трябва да кажа, че постоянно правим големи обещания да намаляваме емисиите на CO2 с 80% до 2050 година. Правим и обещания, свързани с а, премахването на различните субсидии, които биха оказали отрицателно въздействие върху околната среда в Нагоя, както и в контекста на СТО. А, Съсредоточили сме се също така а, и върху елиминирането на всички субсидии, които изкривяват риболовния сектор. Смятам, че ако в този момент увеличим тавана на минималните помощи, това би уронило престижа ни на различни преговори, които водим по света, защото по този начин ще дадем знак на други държави да увеличат своите субсидии за горива, което пък ще доведе от своя страна до един затворен кръг, в който ще страдат най-много рибните запаси, които така или иначе са на приключване. Точно обратното ни е необходимо. Трябва да поемем една, един път, който е противоположен на този по-настоящем. Затова смятам, че това е неправилният път и в новата политика в риболовството комисията трябва да се съсредоточи точно върху това. Благодаря. Сега давам думата, казва председател на госпожа Мария Даманаки. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, комисията си дава сметка за днешното положение в риболова. Е, цените на горивата са един фактор, но не са единствената причина за проблемите в отрасъла. Що се отнася до цените на горивата, за да бъде преодоляно сегашното състояние, комисията призовава държавите членки да се възползват в пълен размер от възможностите, които предлага Европейския фонд за риболова. Ние не сме изчерпали тези възможности. До сега държавите членки са освоили по-малко от 20% от общата сума, която е на разположение. Високите цени на горивата могат да бъдат преодолени по най-ефикасен и ефективен начин чрез прилагането на тези мерки по фонда за риболова, които целят преструктуриране на отрасъла и повишаване на неговата добавена стойност вероятно е цените на горивата да останат високи през следващите няколко години. Да, миналата седмица е, бе отбелязан спад на цените на горивата, но общата очаквана тенденция е възходяща. Ето защо комисията в рамките на реформата на общата рибностопанска политика и на финансови регламент е, е, проучва възможностите за е, развиване на гориво ефективния риболов. Целта в края на кращата е да се повиши устойчивостта на отрасъла на колебанията на пазара на горива. Този подход обаче следва да зачита принципа всяка финансова подкрепа е, в никакъв случай да не води до нарастване на риболовното усилие. Най-добрият начин да се повиши устойчивостта на риболова, на конъюнктурата на, на, на пазара на горивата, е да се направи така, че е, обема на риболова да съответства на максималния устойчив улов. Така в среден, средносрочен план ще се повишат запасите, по-високи запаси означава повече риболовни възможности и общо взето повече приходи за отрасъл. Що се отнася до е, пределните равнища де минимис? Въпросът не е нов. Комисията още през 2008 година проведе проучване и анализира последиците от евентуалното преминаване от е, 3000 е, евро на 100 000 евро на бенефициер. В резултат от проучването се стигна до извода, че не можем да приемем това предложение най-вече по три причини. Първо, защото такова нарастване би е, е, довело до дисбаланс в отрасъла в полза на по-високо енергоемките технологии и в ущърп на околната среда. Второ, защото по-големите и по-енергоемки плавателни съдове биха получили повече финансови средства, е, отколкото по-малките и не така енергоемките. Едва ли някой тук би искал да насърчава по е, голямотонажните риболовни съдове да изразходват все повече и повече горива. И е, на трето място, и нещо, което е особено важно, някои депутати вече го споменаха, много държави членки сега са принудени да въвеждат бюджетни ограничения. Ето защо от страна на държавите членки може да се очаква твърде ограничена политическа подкрепа за едно предложение, което би довело до нарастване на държавните разходи. И дори и праговите равнища де минимис да, да бъдат повишени, много държави членки не биха разполагали с бюджетните средства да се възползват от тази нова възможност за изразходване на, на средства на данакоплатеца. Така че ако само някои от държавите членки се възползват от повишаването на праговите равнища, това би опоручило конкуренцията помежду им в отрасъла на риболова и би поставило риболовните отрасли на отделните държави членки в неравностойно относително положение. Това е най-важната е, причина, според комисията, против това предложение. Що се отнася до освобождаването на акциза, от акциза по горивата на риболовния отрасъл, както предлагат зелените, трябва да кажем, че този въпрос не може да бъде решаван само в Европейския съюз. Трябва да бъде обсъден на световно равнище. Налагането на данък върху горивата само в Европа би подронило конкурентната позиция на европейските флотили и да не говорим, че е, много от тях е, биха се насочили за доставки на горива от източници извън Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега ще чуем изказвания от политическите групи. Фрага Естевес, Европейска народна партия. Предвид е, тези предложения, и реформата на обща политика в областта на рибарството, е НП иска ясно да покаже, че сме загрижени за ситуацията в сектора. Наистина, нашето предложение отчита, че в тази сфера не могат да се оформят цените. Предвид незаконното рибарство възниква нелоялна конкуренция. И за това ресурсите за отделните предприятия продължават да бъдат намалени. Настоящата криза в економиката е, също се отразява на това развитие и е, като се прибавят и високите цени на енергията, получаваме едно двойно бреме за 2008 година. В общата политика в областта на рибарството много предприятия са принудени да затворят врати за и да се преориентират в дейността си и то в рамките на все повече нарастващи структурни помощи. Тази проекторезолюция и този устен въпрос разглежда точно тази проблематика. Това не е финансово натоварване за общностия бюджет – увеличаването на средствата за помощи е значително по-малко от помощите де минимис, които са предвидени, например, в аграрния и в транспортния сектор. Ние не трябва да изпадаме в ситуацията като 2008 година, в която пакетът беше прият в последния момент от комисар Гухт. Уважаема госпожа комисар, аз е, е, съм съгласен с това, че някои държави могат да предоставят помощ, други не. Говорим за различия, за диспаритети, обаче общият фонд за рибарството е, се подпомага от много държави, за това трябва да бъдат направени тези предложения и отделните държави сами да решат за себе си. Благодаря, госпожо Фрага Естребес, госпожа Траутман. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Представители на риболовния отрасъл непрекъснато изразяват тревогата си за своето оцеляване, за своето препитание. Към квотите, към всички ограничения, засягащи отрасъла, се добавят и възходящите цени на, на горивата. Макар и напоследък те да намаляха, тенденцията е възходяща и вече от две години това е огромно бреме върху европейски риболов и най-вече крайбрежни и древния нестопански риболов. Положението е крайно тревожно и ние би трябвало да окажем всяческа подкрепа на европейските риболовци. Ето защо ние настояваме Европейската комисия да повиши пределните равнища деминимис на възможните държавни помощи. Тук е, не става дума за нещо друго, освен за една неотложна временна мярка. През 2007 година комисията вече реагира по подобен начин и предвид новия рязък ръст на цените, на горивата, ние бихме искали да се подходи по същия начин. Освен това, както госпожа Фрага Естевес току-що каза, от съществено значение е да се направи така, че държавите членки да освоят в максимален размер сумите, които се предвиждат по настоящем от регламент. А нашите риболовци, от друга страна, не са неотстъпчиви пред необходимостта от промяна. Напротив, те се отнасят крайно отговорно, носят колективна отговорност наистина за опазването на риболовните запаси, но те не би следвало да стават жертва на външни фактори, върху които по никакъв начин не биха могли да влияят. Един бърз и ефикасен отговор от ваша страна, госпожо комисар, ще бъде, между другото, и възможност да се заздравят крайно крехките отношения между комисията и риболовния отрасъл. Благодаря ви, госпожо Трутман. Господин Крис Дейвис има думата за минута и половина. Днес призоваваме за повишаване на субсидиите в този сектор поради повишаване цената на петрола. Кой ще последва? Ми хайде да включим и тези, които имат бензиностанции. И те явно имат проблеми. Всички, всички имаме проблеми, всички страдаме от тези а, повишени цени на петрола. Хайде да се субсидираме един друг тогава. Това са пълни глупости. А, това е един американски а, е, подход, който влиза в Европейския парламент. Това обаче, което виждаме, е, че всеки един казва от нас, че трябва да имаме устойчива политика в сферата на риболова, но когато стигнем до тази политика, се оказва, че никой не знае какво означава думата устойчив. Европейската комисия ясно заяви, че те разбират, че тази, този сектор не е, е достатъчно жизнеспособен и то не е, заради цените на петрола, а заради начина по който се лови риба години наред, който е неустойчив. Така че ако постоянно се прехвърлят цените на крайния потребител, то тогава трябва да а, е, направим така наистина, че а, цената на рибата също да се увеличи. Смятам обаче, че това няма да реши проблемите с свръхулова, които причиниха основните проблеми в този сектор. Когато господин Кадак зададе въпроса, госпожа комисаря заяви, че тя няма особено желание да се дадат допълнителни субсидии за компенсирането на тези цени. Тя го повтори днес и аз поне се радвам, че го каза. Благодаря, казва председателя. Сега давам думата на господин Марек Гробачик. Две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, Общата политика в областта на рибарството почива на принципа на опазването на околната среда. Рибните запаси трябва да бъдат управлявани в Европейския съюз и то по един балансиран начин. От економическа гледна точка рибарството е изключително важен елемент. Трябва да подчертаем, че тук Става дума за предаване на едно добро наследство от поколение на поколение. Това трябва да бъде една от целите на обща политика в областта на рибарството. Економическо и е погледнато, това е и основата за създаване на економически баланс на определено равнище предвид е, драстичните изменения и предвид силното нарастване на цените на петрола в Европа, е задача на европейската политика в областта на рибарството да създаде механизми, които да дадат възможност за запазване на цените и контролиране на тяхното увеличаване. Не можем да си позволим още един отрасъл от европейската морска економика да бъде прехвърлен в Близкия изток. Трябва да посочим, че, например, Исландия, възоснова на политиката в областта на рибарството, иска да влезе в Европейския съюз. И тук е, трябва да увеличим е, скоростта на реформата в областта на рибарството, за да запазим запасите и да се погрижим рибарите да бъдат по подходящ начин защитени. И тук възниква въпросът как изглеждат нещата с е, отрасъла рибарство. Дали това няма да окаже въздействие върху политиката на държавите членки. Едно трябва да подчертаем, че въздействието на кризата е, доведе до една нестабилност на обща политика в е, областта на рибарството. Благодаря. Колега, на парола на Бесет, пер минута 30. 8 10 минути и половина. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че съм доста удовлетворен от отговора на госпожа е, Даманаки, е, комисарката по въпроса за последиците от нарастването на цените на петрола за риболова. Понеже тук всъщност нещата се свеждат до политическата последователност на Европейския съюз. На лице е, е една тежка структурна тенденция нарастването на цените на петрола, съответно на горивата и ние не можем да действаме конюнктурно на тази структурна тенденция чрез нарастване на помощите по един неотложен, спешен начин. Става въпрос за политическа логика. Европейският съюз трябва да отстоява своите принципи, своите стратегически цели, а именно противодействието на климатичните изменения, на глобалното затопляне, намаляването на въглеродните емисии от изгарянето на е, изкопаеми горива. Не можем е, да е, обръщаме гръб на собствената си позиция. И не е възможно в риболова, както и другаде, да се поддържа просъществуването на една отживяла времето си от енергийна гледна точка е, технология. Става, е, тук е необходимо да бъдат въведени структурни е, промени и за тези структурни промени трябва да се отделят субсидии, а не за конъюнктурно реагиране на цените на петрола. Благодаря. Следващите оратори. Господин Валеса, две минути. Госпожа Валеса, извинете. Благодаря, господин председателю. Дами и господа, Въпросът, който обсъждаме днес, е въпрос, който обсъдихме и през 2008 година. Тогава Европейския парламент изрази своята солидарност с всички риболовци и призова Европейската комисия да предложи мерки, които целят да действат като буфер за омекотяване на удара за региони, които са най-сериозно засегнати. От 2003 година постоянно нарастват цената на риболова. 40% повече разходи имат риболовците сега, за да може рибата да стигне до клиентите. Това се дължи също така и на повишените цени на петрола. Економическата криза до голяма степен е отговорна за повишаването на тези цени. И имайки предвид, че риболовните кораби е, горят дизел, повишаването цената на горивата наистина оказа огромно въздействие върху рибарите. Сега те трябва да излизат и по-навътре в морето, за да ловат риба, което пък означава по-голямо потребление на петрол. Таваните за минимална помощ би трябвало да бъдат увеличени от 30 000 на 60 000 евро на оператор за период от 3 години. Това ще даде възможност на операторите, които в момента срещат трудности, да се развият нататък. Благодаря. Благодаря ви, колега. Сега давам думата на господин Андрес Барея Джозефа. Две минути. Gracias, presidente. El hecho de que en este pleno, cuyo... Благодаря, господин председател. Дневният ред на пленарното заседание е много наситен, обаче въпреки това намерихме време да обсъдим този въпрос. Това показва колко голямо е значението му за нас той има значително въздействие върху рибарството. Цената на барел от 2007 година нарасна с 73%, но вероятно тази цена няма да пада, както се твърдеше миналата седмица. Ние социалистите сме убедени, че общността трябва да реагира по съветен начин и да вземе мерки, които депутатите от дълго време изискват от правителствата на отделните държави членки. Ние искаме настоящата ситуация да бъде е, решена с е, средствата, с които разполагаме и на е, общностно равнище да се вземат спешни решения. Ние искаме нещо повече от помощите де минимис. Ние молим вие, госпожо комисар Даманакис, да проверите какви други възможности предлага фонда за рибарство защото тук нямаше достатъчно гъвкавост и по тази причина и изобщо не бяха използвани някои възможни решения. Комисара трябва да поеме задължение да разкрие нови възможности за използване на фонда за рибарството, за да могат да бъдат подпомогнати дребните рибари, рибарите, които извършват дълбочина риболов и рибарите в отдалечените райони. Вие казахте, че трябва да бъдат подложени на проверка нови мерки и зависимостта на рибарството от горевата с това естествено трябва да бъде отстранена, но от друга страна трябва да се подпомогне и пазарната реализация на продуктите на рибното стопанство. Естествено, тук трябва да имаме предвид и устойчивостта. Тя е много важна, но имаме и социална устойчивост. Много рибари страдат в настоящата ситуация и трябва да решим тези неотложни въпроси. Така че да им дадем поне пауза, в която да се отдъхнат. Благодаря. Президенте, Son necesarias medidas urgentes y concretas. Благодаря, господин председател. Необходими са конкретни, и спешни мерки за компенсиране на въздействието на нарастващите цени на петрола върху риболова. Риболовът е принуден да се справя с все по-малко и, и по-малко е, е, ресурси, е, да се бори с е, конкуренцията в световен мащаб. Тук е, се искат е, мерки, които не струват практически нищо на европейския бюджет. Ако погледнем въпроса за изкопаемите горива, по-нататък следва е, да имаме предвид, че е, е необходима новаторска политика за повишаването на енергийната ефективност на е, европейската риболовна флотилия. Влагането на средства в изследванията за тази цел ще бъде от полза за риболова в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Николеско. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Не бива да се забравя, че цените на горивата ще си останат високи и няма да паднат на 30-40 долара на барел. Времената на ефтиния петрол отминаха. От 80 до 100 долара средно ще бъде цената, която се очаква на барел. Затова очакваме и отрицателно въздействие на цените на петрола върху економиката. Имаме нужда от нови мерки в риболовния сектор, особено като имате предвид сериозната конкуренция, пред която са изправени нашите рибари. В голяма част от регионите в Европа това е основен поминък и е, не може да се загуби като отрасъл. Можем да очакваме само високи цени на петрола и това ще окаже въздействие върху дребните рибари. Един основен въпрос в това отношение е какво е бъдещето на общата риболовна политика и на нашия риболовен фонд. Ако той не се използва достатъчно, то тогава трябва да го анализираме и да преразгледаме неговото действие. Благодаря. Господин Критон Арсенис има думата. Две минути. Президенте, агапити епитропе, агапити синадълфи, Проматика... Уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, в действителност няма да имаме рибен сектор в Европа, ако не започнем да защитаваме рибните ресурси в Европа. Трябва да се вгледаме и в рибарите, дребните рибари, е, които ловят риба в крайбрежните води, по-настоящем са най-сериозно засегнати. Говорим за разширяването на една мярка, която не е прията в много страни, между другото. Економическата криза означаваше, че много средиземноморски страни не са се възползвали от този регламент за тавана на минималната помощ. Трябва да видим как с общия риболовен фонд, ние можем да помогнем на тези държави, които минават през тази криза, за да преодолеят те проблемите, пред които са изправени. Лично аз съм за това да се подсилят таваните за минимална помощ с а, няколко по-конкретни момента. Искам да подчертая значимостта на дребните рибари, които идват в крайбрежни води и които се занимават с устойчив риболов. Не искаме това да доведе до по-голямо риболовно усилие в Европа. Тези мерки не трябва да застрашават економическата жизнеспособност на риболовния сектор в Европа. Не би трябвало да, прави, да, да приемаме мерки, които да карат нашите рибари да работят по-малко ефикасно. Госпожо комисар, нека да видим как Европейския фонд за риболова да стане по-активен, особено що се отнася до тези страни, които не са участвали а, в а, този фонд. Благодаря ви, казва председателя. Давам думата на госпожа Йотова Илиана за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Ние поставихме редица условия и изисквания за устойчив и отговорен риболов в новата обща политика по рибарство. В същото време рибарите са зависими от капризите на времето, от нелоялната конкуренция. През последните години те се сблъскаха и с един още един огромен проблем – непрекъснато растящите цени на петрола. Всички тези фактори направиха почти невъзможно упражняването на тази професия предвижда се принципът de minimis да съществува до 2013 г. Време е той да бъде преразгледан, ако действително мислим за перспективите пред сектора. Цените на горивата са нараснали тройно и естествено възникна въпросът дали общностното законодателство е достатъчно и отговаря на икономическата реалност и на нуждите на европейските рибари. В тази връзка очаквам комисията да преразгледа сега действащия таван от 30 000 евро и чувствително да увеличи техния размер но има и друг въпрос. комисията трябва да излезе и от своите чисто контролни функции върху прилагането на държавните помощи и активно да насърчава страните членки да се възползват от тях. защо е важно? някои страни в европейския съюз предпочитат да премълчават тази възможност защото това означава допълнително натоварване на националните бюджети. за сметка на това когато усетят натиска на рибарския бранш се оправдават с брюксел. Само бегло проучване показва, че рибарите в България дори не знаят, че съществува такава възможност и такъв регламент. Браншовите организации са направили редица искания за отпускане на държавни помощи в подкрепа на сектора, но нищо не знаят за регламента de minimis. Грижа на държавите е да предоставят тази възможност сега, когато трябва да бъде смекчен ударът от високите цени на петрола, който поставя въпроса не само за високите цени, но въобще за оцеляването на сектора от друга страна съществува и проблемът с тежките процедури при усвояване на европейските средства включително и по регламента de minimis. затова към въпросите формулирани от моите колеги и благодаря на господин Кадек, че постави днес тази дискусия искам да добавя как европейската комисия ще стимулира държавите членки да използват възможностите на регламента de minimis? какви мерки смята да предприеме комисията за да постигне баланса между контрола върху използването на средствата и достъпността на тези средства за европейските рибари? Благодаря, господин Санчес Преседо има думата. Комисария, queridos colegas, el alza de los... Да, благодаря. Господин председател, нарастването на цените на петрола е структурен фактор и е, той се определя от малкото производство и нарастващото търсене. В миналото имаше големи колебания и за това са ни необходими напасвания, за да могат да бъдат балансирани нарасналите разходи в рибарството, което пък отежнява ситуацията в сектора още повече. При това правило де става дума за това, че търговията и конкуренцията не трябва да бъдат е, деформирани, не трябва да бъдат изкривявани от този регламент de minimis и стратегията 2020 е, и общата реформа в е, сферата на рибарството предвиждат конкурентен отговор с структурно адаптиране в сектора, като същевременно се подпомогнат най-слабите, а именно малките и средни производители. Необходими са ни краткосрочни мерки, например е, средства, които комисарят предвижда да бъдат предоставени от фонда за рибарство. Аз смятам, че това е съвместимо с други дългосрочни и устойчиви мерки. Благодаря, господин председател. Господин Глер има думата за една минута. Уважаеми колеги, е, е, рибарите на Съюза са изправени пред три сериозни трудности. Първо, системата на квотите е изключително сложна, е, неправилно разпределена, налагаща изключително тежки изисквания. На второ място, непрекъснатото падане на, на цените в самия отрасъл и на всичкото отгоре, това, което е темата ни днес, нарастващите цени на петрола, които засягат жестоко един сектор в криза. френският риболов страда непрекъснато в своята дейност поради високите цени на петрола и аз отново присъединявам се към всички изказали се колеги да се вдигнат таваните, да се вдигнат тези прагови равнища на помощите Деминимис, е, което няма, уверявам ви, да повлияе върху е, обновяването на запасите. Трябва да засвидетелстваме пред е, европейския риболов, пред европейските риболовци, че Европейският съюз може да се вслуша в техния апел за помощ. Благодаря. Госпожа Ферейра има думата. Благодаря, госпожо комисар. Значителното увеличение на цените на петрола – значително влуши проблемите, които среща риболова. Економическата жизнеспособност на този сектор бе намалена значително, както намаляха и доходите на отделните рибари. Рибарите не може да се справят, не могат, извинете, да се справят с флуктуациите на цените на горивата, както и постоянно да променят цените на рибата, която лавят. Цените на първа продажба паднаха значително в сектора, което пък доведе до падане на цената, която се плаща от крайния потребител. Разпределянето на принадената стойност по цялата верига в сектора като че ли се губи. Последните няколко години голям брой рибо, рибари – Чисто и просто се отказаха от професията си. Заплахата това да продължи да се случва е голяма и по този начин може да се е, лишим от риболовна индустрия. Дребния риболов в Португалия е 90% от е, риболова в страната и за това а, е, ние сме много сериозно засекнати. Не ми харесва това, че комисията приема нещата съвсем спокойно и това бе потвърдено от госпожа комисаря преди малко. Нещо трябва да се направи е, за проблемите в сектора. Не може да излекуваме болестта, като убием пациента, като че ли плановете са точно в тази посока. Има отделни характеристики на риболовната флота във всяка една страна, които са специфични. Има и проблеми, които са свързани с риболовните запаси и тяхното разпределение. Нито един от проблемите в този е, сектор не е решен. Чисто и просто изнасяме е, националните си проблеми на европейско ниво. Имаме нужда от незабавен отговор на социоекономическите проблеми. Също така има нужда и от гаранционен фонд, който да бъде съфинансиран от Европейския съюз за подпомагане на рибарите, що се отнася до цените на горивата, както и допълнителни мерки за сектора. Необходимо е също така да се вгледаме и структурата на събостойността на горивата – Необходими са ни мерки, които да дадат възможност на сектора да оцелее и в средносрочен и в дългосрочен план. Е, цената на първа продажба на рибата трябва да бъде по-висока и след това е, принадената стойност да се разпределя по цялата верига. Необходимо е необходимо обновяване на риба, риболовния ни флот, особено що се отнася до селективността на оборудването, което използваме за риболов. Необходими са също така и мерки за спестяване на горива. Те могат да бъдат предприяти и на национално ниво, но е необходимо това да стане и на европейско, за да няма разнобой между държавите членки и е, пропаста между тях да се увеличава. Това от своя страна би оказало въздействие върху цялата криза. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на господин Габриела Дровер señor presidente lo mejor de hacer una pregunta. Благодаря. Аз ще задам въпрос и веднага ще посоча отговора, който може да бъде разочароващ, а именно, че целият сектор е в криза. Доходите на рибарите намаляват непрекъснато и това допълнително утежнява тяхната дейност. Има устойчиви практики, които могат да се приложат, Става дума за една трудна ситуация, в която трябва да се намесим. Господин Кадек поиска нещо съвсем правилно. Ние трябва да бъдем наистина постоянни, трябва да бъдем последователни и не разбираме как така конюнктурни мерки за помощ могат да бъдат отпускани. Ние не искаме комисията да изоставя сектор, който се нуждае от спешна помощ и това може да стане чрез правилото де минимис. Благодаря, господин Албис има думата. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да се присъединя към онези, които изразиха своята загриженост за ниските доходи в риболова, за е, исторически е, най-ниските цени на продукцията в отрасъла, исторически най-високите, особено през последните три месеца, цени на гориват. Е, това е въпрос на живот и смърт, особено за средните и дребните риболовни предприятия в Европа. Положението има сериозни отрицателни последици. Все по-малко и по-малко са риболовците, които излизат в морето. Изкупните цени, както казах, е, намаляват. Е, расте вноса от трети страни. Е, аквакултурни продукти подменят натуралната продукция. Секторът умира. И сме длъжни да действаме, да действаме решително Комисията трябва положително да откликне и в краткосрочен, и в средно, и в дългосрочен план, за да бъдат преодолени е, проблемите в сектора и загубата на доходи в него. Благодаря, казва председателя. Господин Ромева е следващия ни оратор. Уважаеми колеги, нека да бъдем наясно. На лице е неотложна необходимост европейски риболов да се преструктурира за да извърши преход от енергоемките, нанасящи непоправима вреда на околната и морска среда риболовни съдове, към по-енергоефективни, устойчиви технологии, устойчиви и економически и социално. От което следва, че да се дават повече пари на риболова заради конъюнктурата на пазара на горивата, би било неправилен сигнал в контекста на общата ревност стопанска политика би било стимул за корабособствениците да повишават енергоемкостта на своята дейност. Проблемът е структурен, не е конюнктурен. 70% от а, европейските а, рибни запаси са подложени на натиск от прекомерен е, риболов и всяка мярка, която би обърнала тази тенденция, следва да се приветства. Останалите да се отхвърлят. Благодаря, господин Енин. Енен. Господин председател, двама колеги, имаме смущение в микрофона на оратора. Двама колеги повдигнаха въпроса за устойчивостта и за субсидирането на отрасъл, защото той не можел да оцелее. Но риболовът иска само едно нещо да може да се припитава риболовецът от своята е, работа, е, да развива своята професионална дейност. И за тази цел следва да се е, влагат средства в развойната дейност на корабни двигатели, които са по-енергоефективни. А по-настоящем, ако субсидираме отрасъла, бихме налели допълнителни средства в джобовете на онези, които и така е, са свръхбогати и се обогатяват на гърба на риболова. Не е възможно, да, не е възможно да се продължи превода, опасяваме се. Така, квотите трябва да бъдат реформирани, но трябва да се реформира и практиката в е, отрасала, е, тъй като е, в него има сериозно социално неравенство. Малките страдат, големите забогатяват и забогатяват. Господин Бронс има думата. Благодаря ви, председателя. Повишаването на цените на горивата добави още един проблем към многото проблеми, които има този сектор. В Великобритания най-големия проблем е членството в Европейския съюз. 70% от риболова на е, Обединеното кралство отива за Европейския съюз, а само 13% от квотите се полагат на същото това Обединено кралство. Преди да се присъединим към Европейския съюз имахме 300 000 тона, а сега ни се полагат само 7. Постепенно хората не могат да изпълняват своите задължения по поминъка си. Те би трябвало да бъдат третирани равноправно по общата риболовна политика. Увеличава се броя прекар... на дните прекарани в море, но трябва да кажа, че моретата около Обединеното кралство, като че ли сега са на всички, а най-малко на британските рибари. Сега давам думата, казва председателя на госпожа Даманаки, комисар по тези въпроси. Благодаря, господин председател. Аз се отнасям с разбиране към изразената тук загриженост и споделям вашата загриженост за ниските доходи е, на риболовците в Европа, особено собствениците на малки е, плавателни съдове, е, ловуващи по крайбрежието. Този проблем обаче дължи ли се той на повишените цени на горивата. Сигурни ли сте, като го твърдите това? Ние не веднъж сме обсъждали проблема. Признавали сме, че той е на лице още далеч преди да нараснат цените на петрола. Да, разбира се, нарастването на цените на петрола може да влуши този проблем. Но основната причина винаги е била прекомерния е, риболов, нарушаването на е, лимитите и подронването, изчерпването на запасите. Това сме го обсъждали не веднъж и това е основният проблем, който трябва да решим при реформата на рибностопанската политика. Да, сега обсъждаме въпроса за цените на горивата и това наистина е проблем, но нека да видим как да го решим. Единственият начин да се обърнем с лице към проблема и то трайно е да повишим устойчивостта на отрасъла на подобни ценови колебания. Това е единственият начин. Понеже ние не можем да предскажем как ще се движат цените на петрола. И нека ви дам един пример. Да вземем Белгия. След последната криза, е, Белгийската риболовна флотилия е, повиши своята енергоефективност и сега с 20% по-малки са разходите за горива, като обем на потребление на белгийския риболов. Ето това е пътят напред. И все пак, що се отнася до вашите предложения? Предлага се на комисията да увеличи тавана Деминимис. Нека да, нека да го погледнем. Що за таван е това? Това е пределното равнище на държавната помощ, която държавите членки могат да отпускат на отрасъла. И сега, ако комисията вдигне този таван, това ще означава само, че само у нези държави членки, които разполагат така или иначе с бюджетните средства, биха могли да се възползват от тази мярка. Това ли наричате равноправие? Само за най-богатите страни. Не, не, нека в крайна краща да наречем нещата с имената им. Само най-богатите ще се възползват от това. И още повече, ако повишим тавана, само най-големите съдове ще могат да се възползват е, от тази мярка. Аз просто не мога да си представя, че някои членове на парламента сериозно настояват да се повиши тавана. Държавите членки могат да си отпускат собствената държавна помощ. Богатите държави членки вече могат да го направят и сега. И освен това, нека да да кажа нещо за финансовите средства. По-настоящем държавите членки освояват само 20% от общия фонд за риболова. Някои членове на парламента ми казват, че трудно било, не можело да се освоят средствата, процедурите били тежки, но има възможност за проява на гъвкавост. Държавите членки могат да пренасочват финансови средства, да ги прехвърлят, да ги преразпределят. Всяка държава членка може да го направи. Само Италия се обърна към комисията за разрешение за преразпределение. И ние разрешихме преразпределението. Така че защо вие, госпожи и господа депутати, не се опитате да убедите вашите собствени правителства на, на, на държавите членки правилно да освояват средствата, които така или иначе са на лице? И ако възникнат някакви затруднения при освояването на средствата, аз съм насреща. Ще помогна. И съвсем пряко да ви отговоря, да, пари има. Да, държавите членки могат да ги ползват. Да, държавите членки могат от собствени приходоисточници да си освоят тавана. Така че ако аз променя тавана, единственият резултат от това ще бъде да се опоручи конкуренцията между държавите членки от една страна и между големите и малките риболовни кораби от друга. Да, Проблеми има наистина. Можем да го обсъждаме проблема в контекста на реформата на риболова. Какво да направим да помогнем на дребните риболовни предприятия, и разбира се, всякакви други предложения могат да се сложат на масата. Но тази идея да се увеличи пределното равнище диминимис просто не може да мине. Благодаря ви, госпожо комисар. Прекратяваме разискването. В четвъртък ще има гласуване. Сега за 3 минути прекъсвам заседанието. 3 минути.